meeting at four o'clock. Okay. Right, if, if people... Ако можете да вземете по-бързо местата си, за да продължиме с гласуването по директивата проспектус. Започваме гласуването. Може ли? Ако обичате, заемете местата. My microphone is on. Can you hear me? Е, чувате ли ме? Просто като че ли има прекалено много разговори в залата и затова не ме чува. Right. We are voting on the uh, prospectus. Сега гласуваме директивата проспектус. Компромис F за Against. Против. Въздържали се. Приема се. Сега. Изменение 9.4 за. Against против, въздържали се, приема. Amendment 6. 16-то изменение за против, въздържали се, приема се. Компромис Г за против, въздържали се, приема се. 99 98 е изтеглено, 99 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 18 за, против, въздържали се. Приема се. Стотното изменение с номер 100 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 101 изменение за, против, въздържали се. Приема се. 102 и 19. Те са за, против, въздържали се. Приема се. 103, 104 за, против. Въздържали се. Струва, мисля, че, се, че е прието, но нека да проверим. Откривам гласуване. Has everybody voted? Край на гласуването. Аз съм заместник. Не знам, трябва ли да гласувам. Имате ли карта? Не, карта. да. Имам си карта и, и съм заместник. Мога ли да гласувам за НП? We will count that... If you keep quiet, we... Много ви моля, спокойно, нека да... Нека просто да, да видим колкото ще са гласували, да видим дали има повече от необходимото гласове. 25 за, 18 против. Мисля, че вашия глас нямаше да реши проблема в друга посока. Значи, изменението се приема. 105 за, против въздържали се. Нека да провериме. Vote's closed. Гласуването приключи. Абе. That's 21 in favor, 22 against. 21 за, 22 против. Отвърлят се.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 Against? Abstentions. That's also rejected. Compromise H. Can I... Отхвърля се компромис. Хаш за против. Въздържали се. Приема се. 117 изменение. Against. Abstention. А, против, въздържали се. Приема се. Извинявайте много. Връщам се на компромис Б. Компромис Б. За, против. Въздържали се. Приема се. 118 сега за. Против. Въздържали се. Приема се. 119 за, против, въздържали се, приема, 120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 125 за, против, въздържали се, приема се 126 за, против, въздържали се, приема се 22, само 22 за, против, въздържали се, приема се 23 за, против, въздържали се, приема се компромис е за, против, въздържали се, приема се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 137 за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 за, против, въздържали се, приема се. Тези влизат вътре. 300 за, против, въздържали се, приема се. 142 за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се. Компромис К, устно изменение от НП. Виждате го, той е в, в документа. Докладчика за ли е? Аз не се противо, противопоставя, аз просто ще гласувам против. Ясно. Ясно. Значи, вие сте съгласен с е, внасенето на устното изменение, но не сте за самото изменение. За устното изменение. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Нека да проверим, ако е необходимо, Започнете гласуването. Алин, гласуваш ли? Край на гласуването. Стъвка, оралното изменение, устното изменение е прието. Okay. So that's compromise K. значи с това приехме. Ще гласуваме компромис К с устното изменение, включващо устното изменение за, против, въздържали се. Приема се. 150 за, против, въздържали се. Отхвърля се 151 за против. Въздържали се. Отхвърля се 33 за против. Въздържали се. Приема 34 за против. Въздържали се. Приема се 152 за против. Въздържали се. Приема се 35 за против. Въздържали се. Приема се 153 за против въздържали се. Приема се. Другите са включени вече. 155 за против въздържали се. Отхвърля се. 37 за против въздържали се. Приема се. 38 за против въздържали се. Приема се. Компромис и за против, въздържали се, приема се. 164-то изменени за, против, въздържали се, отхвърля се. 165-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 166-то за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега е, има предложение за гласуване амблок от 40 до 67. Става дума за амблок гласуване за, против, въздържали се, приема се. И сега 68. Видяхте ли къде сте? Кой е за? Против? Въздържали се? Мисля, че се отхвърля. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Гласувахте ли всички край на гласуването? No, it's passed. Приема се. Compromise A. Can I see all... Е, компромисно предложение А. За, моля.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 Компромисно предложение С. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 7. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 8. Отпада, значи изменение 76. За, против, приема се. 77. За, против, въздържали се, приема се. 78 и 79 за, моля, против, въздържали се, приема се. 80 за, против, въздържали се, приема се. 81 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно приложение йод, латинско, за, против, въздържали се. А, социалистите се въздържат ли? Или сте за? Нека да проверим. Моля, компромисно предложение от гласовете. Let's closed. That's carried. It's very unpredictable. Um, Приема се. Много непредсказуеми неща се случват. 10 за, против, никой не гласува. Изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 85 ли? Така ли? За, против, въздържали се, отхвърля се. 86 и 87 за, против, въздържали се, приемат се. 12 и 88 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 13 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно предложение Д. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 15. За, против, въздържали се, приема се. И сега да гласуваме по целия текст измененията за, против, да броим ли? Добре, нека, нека да гласуваме електронно. Гласуване по изменения текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. за, 6 против. Сега гласуване за резолюцията. Нека да гласуваме по електронен път и за това. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Благодаря.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 по моя доклад за назначаване на заместник председател на Европейската Централна банка. Може би да дам сега на заместник председателя да води гласуването. We have to go down the, the uh, one. Yeah, take Podemos votar en bloque el texto tal como ha sido propuesto. Можем да гласуваме анблок. блок текста така както е предложен. Така че минаваме към електронен вът. Става дума с текста с измененията, които приехме. Става, става дума альтернативата, опцията, която е, положи, положителния текст. За, против, Въздържали се? Аз не съм гласувал. No? El voto. Parágrafo, no? el 2, votos a favor. Параграф 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Е, съображение 1 за 4. За. Против. Въздържали се. Приема се от А до С мотиви за, против, въздържали се, приема се. И сега цялото предложение е по електронен път за а, край на гласуването. 37 за, 3 против и сега поздравявам господин Констанцио и госпожа Болс. Señor Clean. Clean. Oh. Frau Vorsitzende, ich möchte... Госпожо председател, бих искал да информирам членовете на комисията, която не за първи път гласува различно по отношение на съображенията и на членовете. Ние казваме едно нещо в съображенията и обратното в текста, в членовете. Надявам се, че в трилога ще намерим решение. Просто исках да го изнеса този факт на вашето внимание. To... Ами сега имате възможност да, като отидем на триалог, да застъпвате или едната или другата позиция. Мисля, че в е, е, члена, т.е. има член и има съображение от е, преамбила и за погласуването на члена има ясно мнозинство. За това гласуването по члена трябва да има приоритет спрямо текста на съображение от преамбила. Добре. Сега следващата точка от дневния ред, което е обмяна на мнения относно пакета за надзора. Тъй като бяха отложени последните срокове за измененията и факта, че има твърде много предложени изменения, в момента рискуваме да няма пре ВУД за второто разглеждане на измененията. За сега се предвижда това да стане на 12 април. Така че е, второто, второто разглеждане на измененията всъщност ще бъде отложено за 22 април, така че да получите прево, преведените текстове. Става дума за заседанието в Страсбург. Знам, че това не е най удобния начин, но е единствената възможна дата. Иначе трябва да стигнем чак до 3 или 4 май, но тогава трябва да се отложи гласуването в комисията, економическата комисия до юни и тогава ще влезе в пленарна зала чак в септември, а ни се иска да свършим с тази тема до лятото. Затова второто разглеждане на измененията ще се състои на 22 април в Страсбург. тази дата вече е съгласувана. I think what we'll do is just go through... И за това сега да минем така през докладите в реда, в който са ви дадени в дневния ред. Първо за банковия орган. Моля. Давам думата на заместник председател. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам, възможно, най-стегнато да представя първо три предварителни бележки. Опит, ще се опитаме да групираме всички е, изменения по теми. Първо ще гледаме да направим всичко максимално бързо, за да може пакета да бъде прият по време на испанското председателство. Има обаче голяма трудност за ново предложение, формулирано от Европейската комисия преди влизането в сила на Лизафонския договор. Ние го адаптирахме към новия договор, защото при предишния договор въжеше процедурата Ламфалуси и комитологията, а сега вече се предвижда съвсем различна процедура. И третата бележка, всички докладчици е, решиха да работят по текста на комисията, а не по текста на споразумението, включено в съвета. По отношение на темата, всички надзорни органи, които се създават, приемам всички изменения, които целят укрепване на националните надзорни органи, на смесения комитет и на комисията по отношение на пакета за надзор. Смятаме, че ако обсъждаме всичко в пакет, ще сме по-ефикасни и така ще се създаде една единна система за надзор. Прием, приехме изменението господин Скинър за смесения комитет на госпожа Кулар, и изменението за обявяване на спешно положение, което е по-различно от предложението на комисията и съвета. По отношение на общите европейски отчети, целта е да се е, преодолее разпокъсаността в е, счетоводните стандарти в Европа, да се засили ролята на банковия надзорен орган и да се направи проучване за въздействие преди да се формулират конкретните предложения. Това е формулирано и в доклада на господин Скинер. По отношение на институционното сътрудничество, комисията ще формулира предложението. Парламента не трябва да забравя своята контролна роля, защото освен законодателен той е и контролен орган. И трето, за да се компенсират правомощията на банкови надзорен орган, трябва да се е, засили прозрачността и председателя на този орган трябва да се отчита пред парламента за всичко, което е свършил или не е свършил. Второ, по отношение на техническите норми, има съгласие по някои пунктове, несъгласие по други. В съответния доклад техническите норми се разработват в законодателни актове, е, така че няма да са израз на политическо или стратегическо решение. Ще бъдат одобрявани от парламента и съвета. Според член 190 те са делегирани актове. Но тъй като става въпрос за технически, а за не политически проблем. искам да се намеси и правната служба, за да каже как кое най- се вписва в разпоредбите на Лисабонския договор. По отношение на измененията, внесени от социалистите, съгласни, съгласни сме тези предложения да не са нормативни актове, но в такъв случай те няма да са задължителни. Orientaciones tengan el efecto vinculante mayor posible. De nuevo... А ние търсим правно обвързваща сила. Председателя на надзорния орган трябва да излага всички мерки, които са взети за прилагане на решенията. Особено когато става въпрос за по-рискови дейности. По отношение на проблемите, изложени от групата на английските консерватори реформатори, а именно за въпросите, които се отправят към отделни институции. В случай, че надзорния орган не е отчел национална препоръка, препоръка. А ако това се случи, трябва банковия надзорен орган да може да се обърне към съответната институция и да я принуди да приеме, да възприеме определено поведение. Тук бе поставен и въпроса за правното основание, но в комисията казаха, че в не във всички случаи се търси правно основание. Аз не можах да разбера точно къде, се, къде минава разделителната линия. Но за индивидуални решения при нарушение на общностното право аргумента е, че вече има процедура за нарушение съгласно договора, която знаете, че е бавна, която не отговаря на бързината, с която всичко се развива шеметно в света на финансите. И тук ще става въпрос по-скоро за политическа воля, не за правно основание. По отношение на надзорната дейност, След случилото се с Слеман Брадърс и, и после и в има две възможности. Или се дава по, засилени правомощи на националните надзорни органи, или се намира европейско решение, именно Европейския надзорен орган за мен именно европейското решение съответства на това, което, за което парламента настоява от 2000-та година, именно за укрепване на надзора и което е все по-важно днес. Няма да стирам доклад, който съм написал още през 2000-та година, но ще се върна към казаното от господин Махоман – а именно, че в такъв труден момент, когато е твърде опасно е, е, да се е твърде опасно, трябва да отпуснем малко е, гъста, да, да, да вървим по-предпазливо, така че за това се предвижда е, колегиум от надзорни е, органи, които да имат право да взимат преки решения. Европейския банк, надзорен орган и Комитета за системен риск. се подчиняват на общия на Европейски надзорен орган. La definición de quienes sean corresponderá a la, a la Junta de Supervisores de la Autoridad Bancaria, teniendo. Тоест, този надзорен орган ще е, отговаря за три отделни е, банковата, банковия надзор и ще бъде е, изграден по схемата, да кажем, на Международния валутен фонд, на други подобни финансови институции. Защо създаваме такъв европейски надзорен орган? Първо, защото банките, които водят до системен риск, много често функционират в различен контекст и знаем, че националните надзорни органи нямат правомощи извън националната територия. Освен това имаме пресния пример на Гърция, където виждаме, че намесата на някои банки и поведението на гръцкото правителство доведе до тази ситуация. Беше много по-трудно да се овладее. Друг unos tesoros nacionales que pagan. Друго място, друг, друг важен момент да се е, за, за да се е, намали риска за данакоплатците, е, се създава един европейски фонд, който ще спомага на банките, е, чието фалит може да предизвика затруднение или криза и да имитира ценни книжа от държавни дълг Съвета беше много далече от нашите аргументи, но при няколко дни той прие стратегията за 2020 година, където се казва, че за да се регулира кризата, трябва да се обърнем за подкрепа също към финансовия сектор. И предпоследно международните отношения, всички знаете, че и сте съгласни, че Европа трябва да говори с един глас, когато става въпрос за реформа в международните финанси и Г20 да не се превърне в Г2. Защото, ако не говорим с един глас, по-добре да си мълчим. И накрая, участието на получателите на банкови кредити в надзора. Както се вижда доклада на комисията и от споразумението в съвета, основните получатели на банкови кредити са малките и средните предприятия, тъй като големите предприятия се финансират от капиталовите е, пазари и за това важно МСП да участват в е, надзора, да бъдат представени в е, съвета на надзорниците, за да изразяват проблемите на европейската економика. Сега започват едни трудни преговори, в които ще участвам с а, всички идеи, които съм формулиран в доклада и съм отворен за тях. Thank you very much. We now move to the rapporteur for the... Сега, Свен, за, за ЕОЦКП. Ja, also zunächst mal vorab äh, möchte ich sagen, dass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 за различните предложения на комисията. Благодаря ви много. Ако се питате сега какво правим, ще минем при всички докладчици, след това докладчиците в сянка, защото става дума за един пакет от законодателни текстове и по този начин няма да карам хората да се изказват повече от веднъж. Сега минаваме към Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване. Питър. Благодаря. Нека да направя няколко коментара. Първо, първият въпрос, който трябва да се коментира, е общо въпроса за това колко сме амбициозни и как да се представим най-добре, за да създадем впечатление или ясна е факт да се наложи, че имаме правомощи и сили в преговора, за да може да е ясно, че можем да когато разговаряме в съвета, да искаме нещо от тях и съответно да получим. Това до голяма степен зависи а, на какво се базираме. А, знам, че много договорености сме постигнали, но не сме се договорили за това колко да бъдем амбициозни, поне в а, времето, как да върви този процес. Връщам се на предходните дискусии за това колко е, е необходим е, този доклад и то спешно, така че всичко да бъде прието до лятото, така че е, до януари 2011 да има вече създадени механизми. Е, аз опитвам да се включа в е, този график, който е реалистичен, но и много амбициозен и да представя една платформа, на която, на базата на която да можем да работим. Притеснявам се, ако бъдем прекалено амбициозни, дали ще успеем да е, постигнем каквото и да било до началото на януари 2011. Е, по-специално по въпроса за общия орган за надзор. Ако изобщо можем да се преборим с е, правните проблеми. Както и да е. Имам няколко предложения за това как може да се обединят всички тези теми и, кое, и неща, които ще ни бъдат полезни за дискусията ни съвета. Първо, а, свързано с дискусията до тук. Аз а, мисля, че председателя на този орган трябва да бъде избиран от парламента, а, а не от комисията. Второ, а, трябва да има елемент на не на гласуване с квалифицирано мнозинство, което в момента не съществува като разпоредба. И затова регулаторите твърде лесно а, ни своего рода изземват а, правомощията, след като ние в края на краща си имаме ясен процес за вземане на решение. Второ, трябва да има е, изисквания за, представител, за представителите на заинтересованите страни. Е, става дума тук да имат те, е, мнения за бюджета и да се дава възможност и на по-малцинствените заинтересовани страни да бъдат представени. По изменение 12 та сигурно ще има недоразумение между нас. Имам е, пред, компромисно предложение – преподписано с колега от моята група, аз съм съгласен с това предложение, то ни дава възможност да помислим и какво се случва и след е, януари 2011, как да вървим в посоката на интегриран подход. Тоест да има една клауза за е, преразглеждане на текста в рамките на 3 години, така че да имаме марш за маневри и да мислиме за това евентуално да се търси един европейски орган за надзор. Тези неща не могат да станат от днес за утре, така че трябва да се спазва известна е, еволюция и с това изменение ще бъдем и амбициозни и ще се съобразим и с действителността. Смятам, че хората ще се съгласат с мен. Освен това, не съм наясно доколко всъщност какви са средствата, които се въртат в пенсионната система, 55 трилиона за застраховането говориме, и трябва да мислим на къде се движиме, ако ще говориме и за фонд. А, сега хората може да не се съгласят с мен, но а, от моя гледна точка това са огромни суми. Има и няколко по-маловажни изменения да могат да се вземат решения срещу лица или институции, които нарушават общностните разпоредби, така че да има решения за съответните финансови институции в страните членки, особено тези, които нарушават разпоредбите. Също трябва да е ясно, че трябва да се сътрудничи този орган с международни институции. Това е изключително важно, за да може да имат, е, да може да се моделира на световно ниво финансовото бъдеще. Т.е. решенията да се развиват в такава посока. Много е важно това да се направи, защото и е, трябва и финансовите регулиране и институциите да с, бъдат е, направени така, че да са съобразени с развитието на световно ниво. Също така комисията трябва да ангажира Международния орган на надзорниците в, е, в тази мярка. Не знам, всъщност това е направено. Европейски орган за надзорниците, знаете. Е, всички тези изменения са добавени в текста Имате е, уведомил съм докладчите в сянка, консултирал съм се, така че няма да ви обяснявам и за е, въпроса за общия консултативен комитет. Има така, проучили сме въпроси от е, юридическа гледна точка и от практическа гледна точка. По този начин мисля, че ще създадем един процент, който ще засили интегрирания подход към решението на въпроса на европейско ниво, без да съзнаваме от днес за утре е, е, един европейски надзорен орган, което според мен е прекалено амбициозно. С това приключвам. Благодаря. Сега макропруденциалния надзор пруденциалния надзор на макроравнище върху финансовата система. Силви. Няма да повтарям вече казани неща. По отношение на моя текст не е имало основни спорове. Постигна се е, постигна се баланс на, по различни точки, които ще, ще спомена само по-спорните. Първо, в доклада Ла Ларозиер се прави и избор, който комисията прие и който никой не успорва, да се постави микроекономическия надзор под контрол на Европейската централна банка и на е, европейски, на националните централни банки независимо от сектора, от където ще дойде кризата, банката или не. Има различни позиции и нюанси по отношение на мястото и ролята на централните банки, които в момента имат голяма роля и някои искат да ограничат тяхното влияние. Мисля, че трябва да се намери баланс пред императива да сме по-отворени. Кризата породи известни съмнения към надзорниците и банкерите, но тази отвореност трябва да бъде много умерена, защото е необходимо да се запази също поверителността на данните. Може да има а, представители на индустриалния сектор, но аз предложих а, това да са хора, които да въплащават този дух на отвореност, а, които да бъдат в а, управителен съвет и ръководния комитет. Освен това, трябва да решим дали ще се задоволим с вътрешен съвещателен комитет който да обедини опита на 27-те централни банки и съответните надзорни органи или да се обърнем към академичните среди за външна експертиза. И слушахме Марио Драги и Доминик Строскан миналата седмица и след това а, някакси затвърдих а, идеята си, разбира се, търсейки компромис, да търсим академичните среди от целия свят. Очудих се, че тези двама отговорни длъжности още не са осъзнали, че Европа трябва да играе глобална роля в новия тип надзор. Трета важна тема – дали сега ще вземем решение по отношение на бъдещото развитие на надзора в Европа или ще изходим от съществуващото, както направи доклада Ларозиер, към съществуващото надгради макроекономическа експертиза. Разбира се, Ланфалоси добави правомощия, но смятам, че ако направим така, просто взимаме окончателно решение за бъдещето е, не, не може три органа в три различни града да се развиват, как ще се финансират. Мисля, че те трябва да работят заедно. Трябва много спокойно да обсъдим този въпрос. Но още на този етап, защото след това няма да имаме толкова възможности за а, избор. Тази сутрин, може би бъдещия заместник председател каза, че по-скоро за решение от типа Twin Peaks, което означава два, а не три надзорни органа. За момента още не сме взели окончателно решение, но не трябва да взимаме решение, което да ни попречи да се развиваме за, бъдещето, за бъдеще. Централната банка е в Франкфурт, Европейският комитет за системен риск е под нейн контрол, ако искаме другите органи да функционират добре, ние трябва да избираме мястото не по, според престижа на една или друга столица, а от съображение за ефективност. И последно, в връзка с докладчиците, които отговарят за микро е, контрола, микронадзора, кой е, обявява спешно положение, Предвиждаше се комитета за системен риск да има правомощия да класифицира рисковете да, и съответно доби, когато има много сериозен риск, мисля, че хубаво е да следваме тази логика, той да обявява спешните положения, извънредно положение, разбира се, след консултации с другите компетентни органи. Ще имаме още съвещание с докладчиците Сянка. Отворена съм към всякакви промени, но смятам, че спекулациите срещу една държава, членка срещу еврото, страховете изразени вчера от Рамон за стабилността на някои други държави трябва да ни потикне да създадем колкото е възможно по-ефикасна система. Никой не е държател на някаква висша истина. Има различни предложения, ситуацията е различна в различните държави, но трябва да направим всичко възможно такава криза да не се повтори или ако се повтори, нейните последици да бъдат възможно минималко, минимални върху данакоплаците, и върху малките и средни предприятия. Благодаря. Um, thank you very much. Uh, now... Благодаря много. Сега минаваме към специалните задачи за Европейската Централна банка при системен риск. Господин Тремоса, който е и докладчик сянка за много други неща. Благодаря ви, госпожо председател. Наистина съм. Ще бъда много кратък за две минути. Става дума за един проекто доклад. относно регламента на съвета, който има за цел да повери известни задачи на Европейския комитет за системен риск. Всъщност тук се е, описват връзките между Европейската Централна банка и Европейския комитет за системен риск. Въпрос е дали председателят на комитета може да бъде и член или председател на Европейската национ... Централна банка. Знаете, че е, основната цел на Европейската Централна банка е да гарантира стабилност на цените, докато а, е, комитета има за цел да поддържа финансовата стабилност. Така че няма да навлизам в подробности но струва ми се, че Европейската банка е единствения независим орган днес, който има достатъчно авторитет и достатъчно средства, за да играе важна роля в рамките на бъдещата пруденциална европейска система. Обсъдих въпроса с различни депутати. Някои от тях казаха, че може да има несъвместимост, несъвместимост, която аз не бях осъзнал в първия момент. Така че моето предложение е следното. Централната банка трябва да играе централна роля, тъй като тя има достатъчно авторитет и разполага с достатъчно финансови средства, за да, за да играе тази роля. На, всяка, на всеки 6 месеца председателя на Европейския комитет за системен риск да докладва пред парламента за проблеми, които не са тясно свързани с е, тези изложени от е, е, губернатора или президента на Централната банка. Аз споделям казаното от Доминик Штроскан миналата седмица за една по за едно по-тясно сътрудничество. Финансовото сътрудничество е много по-важно, отколкото е, регламент, отколкото свръх много правила. Ако е, имаме прекалено много правила, никакъв надзор не може да ни спаси. Тази сутрин господин Костанцио припомни, че в Лисабонският е, договор не се предвижда никаква пруденциална дейност за Европейската Централна банка. Аз обаче смятам, че тази банка трябва да действа и в пруденциалния сектор, и сега е момента, защото ако след 5 години, след 10 години се сблъскаме с подобна тежка финансова криза, то тогава правителствата, държавите няма да разполагат с необходимите средства, за да спасяват банките и е, да е, спасяват положението. Ако се, наистина се сблъскаме с подобна криза в бъдеще. А Сега минаваме към Омнибус 1 и, и Омнибус 2, което всъщност са едни е, директиви, изменения на директиви. Благодаря. Директивите Омнибус, тук става въпрос за вмъкване на измененията за изменение на правилата за и интегриране на роля, координаторската роля на надзорните органи, Европейския банков орган, органа за застраховане и пенсионно осигуряване за ценни книжа и пазари, пазари, както и посредническата роля при намирането при определене на техническите норми. най-важно е да има задълбочена хармонизация на техническите норми, защото, както се каза, повечето правила са изработени преди влизането в сила на Лисабонския договор, преди Категориите бяха различни. Нямаше понятието делегирани актове и процедурата беше процедурата Ланфалуси и комитологията комитологията се прилага по-скоро при прилагането, цялата система съгласно новата архитектура, изградена въз основа на договорите, трябва да бъде вмъкнати в директивата Омнибус, обединяща четирите директиви Ланфалуси на... и на двете законодателни равнища, законодателство, подзаконови актове и накрая има едно разпокусване, фрагментиране на национално равнище. Сега обаче именно предвиждаме да имаме европейски надзорни органи, които трябва да имат задължаваща сила и за това техническите норми а, са много важни на, и на второто равнище. Аз съм изброил редица критерии. Има 100 внесени изменения. Няма кой знае какви несъответствия между тях, така че смятам, че навсякъде можем да намерим добрия компромис, за да направим едни надежни, сигурни критерии. Критериите всъщност са следните. Когато технически, когато се изготвят технически норми с делегиран акт, знаем, че първо има законодателната норма, затова направих разграничение между равнище 1, 2 и 3. В директивите обаче виждаме, че някои нива се преплитат. В редица случаи би било безполезно да се преминава през много дългите процедури в парламента. В, на второто равнище имаме проекти за норми, за технически норми и трябва да се определят точно какви ще бъдат делегираните актове. Може да решим, че те трябва да са част от някакво общо опътване с подробни дефиниции общи за целия пазар, т.е. всички финансови институции да отговарят на тези общи изисквания и дефиниции и после да се определят норми за нотифициране на операторите, които също да бъдат абсолютно еднакви с същите надзорни процедури. И трето, един е, единен регламент за всички, обхващащ е, всички правила институции, в областта на финансови надзор и регламентиращ тяхното сътрудничество. Съгласно член 290 гласи, че има съществени и несъществени елементи, когато говорим за делегирани актове. Актовете, които се отнасят за прилагане, т.е. регламентите, y tendrían también un procedimiento, un resultado distinto. Eso habrá de resolverse en. Е, доведат е, до ситуация, в която по, по различен път да стигнем до същото решение. И всъщност целта ми в доклада да е да интегрирам редица критерии, прияти вече от комисията, да поставя малко ред в предложението на комисията. И когато има процедура, включваща контрол, това също да се включи. Мисля, че няма да е трудно да намерим компромис. Имаме добри предложения от правната комисия. Има група важни изменения, чиято цел е да внесе повече последователност в текста. Трябва да търсим решения с другите докладчета. Um... Oh, right. uh, I have now... Благодаря. Сега се обръщам към списка за изказвания. Сега Вики Форд, моля. Sorry about that. The, um, you get fit running around the Parliament in between two different meetings. Um, just to, to, to pick up, and it, it's obviously um, rather... извинете, името е сгрешено. Това е госп е много по ясно Сега. Всички какво се стараем да постигнем с този а, пакет? Да, да създадем институции? Има безкрайно, безкрайно много изменения подаде. Над 1500. Изключително е важен този текст и всички тези текстове за това. Затова има и толкова консенсусни мнения за това как да работи надзорните органи. Защото тематиката е много важна и всички са загрижени да се постигнат решения толкова е важно това да стане, че е, ние сме съгласни, че и на първо четене още трябва да се постигне съгласие, защото иначе ще загубим инерцията. Аз съм подала немалко изменения с е, цел да се сближим с позициите на съвета, така че да започне целият процес. Разбира се, ние трябва да си представяме, че този процес е процес на еволюция. Затова много се е, радвам е, на предложението да има клауза за преразглеждане на текста след три години. И сега не, не взимаме текста на съвета и да го пода, отново да минаме през него как, такъв като си е. нас има един много по-голям елемент на еволюция – но се опитваме да стигнем и до техните позиции. Има няколко момента, а, когато аз обсъдих с регулатора конкретни предложения на докладчика и, ги, и им зададох въпросите, вие по повече правомощия ли получавате или по-малки по отношение на банките? Защото на някои места докладчиците примерно предвиждат автоматично да се оповестява информация в публичното пространство, а надзорниците считат, че това им да. Ако те имат възможност да принуждават финансовите институции да публикуват информация, те имат повече сила от гледна точка на надзора. Те са в по-силна позиция отколкото автоматично да има задължение да повестява информация, защото във втория случай институциите няма да публикуват всичко. А, затова е добре да чуем мнението на надзорниците, хората, които се занимават с това, за да можем да създадем една добра система. Та, част от нашите изменения върват в тази поселка. Значи да не се оповестява автоматично данните, а да имат правомощия надзорниците да изискат това. Сложно звучи, но е, това е причината, по която го предлагаме. Ще видим как ще върват и другите изменения. Някои ни връщат по-близо до текста със съвета, а някои се занимават и с конкретни изисквания и предложения, които дойдоха от страна на националните регулаторни органи. Благодаря. Следващия оратор господин Хокмарк. Първо, а, никак не е лесно на докладчиците да отчитат всички тези безкрайни изменения. Искам два коментара да направя. Сега, нашия опит от кризата е, че всъщност имаме нужда от повече прозрачност и по-добър надзор през границата, трансгранично. Е, тук трябва да сложим акцента. Защото като си дискутираме забраната на някои стоки или продукти, тръгваме от обратната гледна точка. А в този случай смятам, че трябва да имаме разпоредби и трансгранични. Ако имахме това, ако имахме повече прозрачност, щяхме да си спестим голяма част от проблемите, с които се блъскаме днес. Второ, също е важно да направим така, че нещата да тръгнат, да действат. Значи и да бъдем прагматични, и да преценим какви структури са възможно да бъдат създадени. Дали ще бъдат европейски органи или един орган, много е важно да можем да разчитаме и на това, което правят националните органи за решаване на проблемите. Един, един от нещата, фонда за възстановяване, примерно, това е огромна стъпка. стъпка. И трябва да мислиме. Никак не съм сигурен, че реалистично можем да я направим. Друг, можем да търсим други начини да постигнем същата цел. Примерно, да кажем, че Европейския орган има отговорността да следи на национално ниво да има осигурено ни средства за съответните ангажименти. Сега, дали ще бъде на европейско ниво, национално или регионално, трябва да има средства, за да се решават съответните въпроси. Ако имаше такъв режим, той щеше примерно да може да реши проблема в е, Исландия. Определено имаше проблеми с е, е, регулаторния режим в това отношение. Така че трябва да се помисли по тези неща. Благодаря. Сега господин Порташ, моля. É, são algumas observações muito брев. Ще бъда много кратък. Имам известни съмнения, недоумения и бих искал да ги споделя с вас. Първо, доклада на колегата Магал. Смятам, че е преправилно а, нещата да се класифицират по стълбове или на степени, всяко, всяка степен да разполага със свой инструментариум за надзор. Но задавам си въпроса за фонда. По принцип смятам, че добре е да има такъв подобен фонд, но той би могъл да бъде само за унези финансови институции, които а, а, които генерират системен риск в Европа, кои, което значи, че средните банки остават на страна от това. А, аз не смятам, че това е справедливо. В Португалия, например, в... когато дадена банка, която представлява 2% от пазара, да речем, или дял на пазара, се констатират нарушения. И с, се смята, че това не е банка, която да генерира системен риск. Тази банка, специално тази, която имам предвид, беше национализирана и в крайна сметка нещата са потулиха. Така че е, струва ми се, че трябва да е, решиме кои банки да бъдат е, да могат да се възползват от Европейския фонд. Защото ако подобен е, фонд е, а, бъде предназначен само за големите големите банки, защото той се финансира, да речем, от средств на тези банки, е каква, е, каква ще бъде целта точно? И в заключение бих искал да коментирам нещо казано от госпожа Голяр. Самият аз съм привърженик на конвергенцията между европейските централни банки, както и Европейския надзорен орган на комитета, Европейския комитет по надзор защото това ще означава, че има а, пропорционално съотношение между макро и микро а, а, факторите, но в никакъв случай да не, е, да не стигаме до дисбаланс. Това, са, това е списъка на ораторите. Санчес, Люлинг, Питела и други. И след това ще се върнем обратно към докладчиците. Но и при всички случаи госпожа Аверман Кол. Благодаря ви, госпожо председател. Първо бих искала да кажа две неща по доклада Гарсия Маргало става дума за пруденциалният надзор на банките. Както и при, минал, при предишното си изказване, аз искам да да настоя да още веднъж да кажа, че нашите амбиции в никакъв случай не трябва да бъдат по-малки, по-низки. Ние трябва да бъдем много амбициозни, ако искаме да привлечем вниманието на съвета. Ако искаме наистина един пруденциален надзор, ние трябва да създадеме необходимите е, средства, и инструменти за това. Става дума Е, става, става, става дума за не, недостатъчно, недостатъчно законодателство или недостатъчен, недостатъчно регламентиране, което би затруднило а, е, с отношенията между различните нива. Още веднъж казвам, че трябва да бъдем е, по-настоятелни и по-амбициозни от съвета. Що се отнася до задачите, които предвиждаме за европейските надзорни органи и по-специално за пруденциалния назор. Вие казахте, че трябва да разглеждаме одитите, докладите, отчетите, достъпа до заеми, кредити. А, е, а, е, мисля, че включвате прекалено много области и по, и по този начин настава една бъркотия, е, включително и между е, ролята и значението на Европейската Централна банка и националните банки. Така че нека да разграничиме точно кой отговаря за кого, що се отнася до доклада Епсота. Аз съм докладчик в е, Сянка. Наистина трябва да предвидиме мерки за реагиране в случай на а, спешно, необходимост от спешно реагиране, но вие предлагате забраната на някои продукти. Е, просто тези продукти да не бъдат а, е, продукти на преговори или да не се използват. На, на практика аз мисля, че прекалявате, защото не са самите продукти, които създават е, проблеми, а начина по който се търгува с тези проблеми, начина по който се оценяват те. Така че мисля, че в рамките на пруденциалния надзор продуктите трябва да се оглеждат един по един и да се види дали да или не те могат да предизвикат проблеми. Що се отнася до националните съдилища и възможността да се открият производства, мисля, че това е, е невъзможно. Госпожа Люлинг. Благодаря. Аз съм докладчик Сянка от ЕНП по доклада за Европейския комитет за системен риск и бих искала да направя една бележка по същество, вместо да се спирам на различните изменения. Докладчика госпожа Голар за жалост излезе. Тя положи големи усилия, одобрявам някои от нейните инициативи и оценявам начина по който подхожда към темата. Много свежо. Но тъй като съветът полага пък твърде малко усилия, именно парламента трябва да заяви нашите амбиции. Аз съм напълно съгласна с нея в това отношение. Госпожа Голар иска да разшири представителността в Комитета за системен риск. Аз не съм по, по, против това по принцип, напротив, но мисля, че ако всички са съгласни, няма да отиде много далеч. Да, аз съм за отваряне, това е модерно, но а, смятам и моята група споделя това, че трябва да сме умерени. Европейската Централна банка не трябва да бъде хегемон в този комитет, но все пак тя трябва да запази контролно мнозинство. Защото това е единствената общностна институция в тази система, и защото доказала сериозния си подход. Парламент имаше по-амбициозен проект от предложеното от комисията и тази амбиция, според мен, е, включва повече Европа и по-малко национални правомощия. Мисля, че Комитета за системен риск не трябва да се превърне в институция съперник на Европейската централна банка – ако тя загуби контрол върху него, ще, стане, ще се получи едно ужасно съперничество между институциите, което ще бъде много опасно и може да нанесе щети. Защото и сега вече европейския надзор е разпокъсан. Доклада Ларозиер е всъщност основата, върху която работим. Всички са съгласни с това. И е, тук става въпрос за едно много крехко равновесие, е, защото е, ако един от органите се еманципира прекалено, ще трябва да се преразглежда цялата система. Микронадзора ще бъде от национални правомощия, макронадзора трябва задължително да бъде на европейско равнище. Това е съществен въпрос. И ние, ако успеем да разплетем а, това кълбо от сложни проблеси, проблеми, ще стигнем до решение. Така че пак повтарям, аз съм за едно, едно умерено отваряне, но не съм съгласна с социалистите и зелените. Има една линия, която не трябва да се прекрачва и моите изменения изхождат от този принцип. Ние не сме инати, мисля, че никой няма да ни обвини в това. Надявам се обаче, че госпожа Гулар ще отчете гледната точка на нашата група. И още нещо по доклада на господин Гарсия Маргайо. Процеса на вземане на решение е изключително важен за мен. Подкрепям докладите Скинер и Гиголд, но в доклада на чудесния ми колега Гарсия Маргало, където се се казва, че квалифицирането мнозинство благоприятства големите държави членки в ущърп на приемащи е, те държави, по-малки държави, които са две трети от държавите членки. Не мога да приема, защото аз предпочитам решение за всяка държава членка по един глас. Трябва да се получи равновесие между холм и хост, между е, приемащи и държави, които, хора, които са си в държавата. Така че не приемам вашето изменение номер 130, господин Маргай. Господин Козлик. No, ďakujem pekne, pani predsedajúca. V mnohých veciach súhlasím veľmi hlboko s pani Luling. E, na legislatívu finančných trhov sme dvaja. Je to Rada a а е то Европски парламент. Много отношения споделям мненията на госпожа Люлин. Съвета с тези и, и, и парламента са органите, които трябва да създадат законодателството за надзора. В съвета бе много трудно да се постигне а, съгласие и изменения, подадени от Европейския парламент, рискуват да нарушат баланса, постигнат в съвета. И в резултат много вероятно ще е твърде трудно да постигнем съгласие с представителите на страните членки. Аз съм провел консултации с Финансовото министерство, Националната банка и други представители на отрасла в Словакия. Националната банка до голяма степен споделят тези схващания. Те застават на страните на по-малките страни по отношение на основни елементи на законодателството. Ти отправя царе E, e, návrhy, ktoré v Európskom parlamente sú. Разбирам много от предложенията, които са направени тук, но мисля, че трябва да бъдем реалистични. Те ще се сблъскат с съпротивата на страните членки. Няма да коментирам в подробности, но страните членки ще е, счита, че това е намеса, която е неоправдана и непропорционална намеса в е, техните работи за постигане на целите. Надзора на финансовите пазари не е въпрос на амбиции. Мисля, че трябва да съчетаем амбициите и с е, даден, реал, реалността, дадеността от реалността и да проявим отговорност. От страна на институциите в Словакия чувствам, че ще има много резерви. И определено държавите членки желаят национални органи да запазят е, правомощията си за надзор, а не общностни такива. Те не желаят да се получават отрицателни последици за финансовата политика и въздействие върху пазара с пренасенето на подобни пълномощия на европейско ниво. През декември Екофин, съвета по финансови въпроси, постигна съгласие за една рамка за решаване на спорове между надзорни органи. Има и някои други теми, ако ми позволите да ги коментирам. Съвета на надзорниците трябва да взима решение на базата на просто мнозинство, т.е. един член, един глас, а не е квалифицирано множество, както е в съвет. Това е мнението на страните членки и те няма да отстъпят, така че между Европейския парламент и съвета в, е, по този въпрос ще има конфликт. Е, е аз се будем снажить их зосистемизовать, а посунуть едно... Има и ред други сходни ситуации. Ще се опитам да ги обобщя и ще ги изпратя на съответните докладчици. страните членки поддържат кому... комуникации с Европейския парламент и мога да кажа, че е, повечето малки страни и някои от големите имат сходни мнения. И тези мнения не са се променили от много време. И това отразява текста на съвета, на комисията, извинете. Благодаря. Бих искала да ви помоля да имате предвид измененията, които подадохме заедно с мои колеги по три теми. Първо, засилване на независимостта на тези органи, засилване на репрезентативността им и възможността парламента да е, упражнява надзор над тези органи. Сега в малко подробности да опиша нашите изменения. Що се отнася до един от органите, ние искаме засилване на представителността, т.е. да бъдат представени определени страни членки в, съвет, в управителния съвет. Да има представители и от новите, и, стар, и от старите страни членки. Bizottság hagyja jóvá a management boardoknak a felállítását, ezért ez... Европейската комисия е тази, която ще даде зелена светлина за създаване на съвета тогава не е нужно Европейската комисия да бъде представена там. По този начин е, съответните органи ще бъдат по-независими. А що се отнася до ролята на Европейския парламент, ние искаме да имаме, е, да имаме възможност да решаваме при избора на членове на, на съответните органи, включително апелативни такива. Сега съвета за системния риск. говорих по тази тема, когато господин Трише беше при вас вчера. Първоначалното предложение не казва нищо конкретно за състава на е, надзорния или управителния съвет, steering committee. Нашето предложение е да кажем ясно, че трябва да има представители от страните членки и които са в еврозоната, и които не са в еврозоната. Също искаме и Европейската централна банка и националните централни банки да бъдат представени, защото те ще трябва да изпълняват съответните дейности. Задължението за отчет на тези органи трябва да бъде формулирано по такъв начин, че да не се създава прекалено административна тежест на благодаря. Е, задържам докладчиците до края, затова сега давам думата на господин Пете... Петела. Благодаря. Предвид, че вече започна трудните започнаха трудните преговори между съвета и парламентът, ние трябва да имаме възможно най-единна позиция всички, което чух, върват в тази посол. Но без да отстъпваме с един сантиметр, защото залога е много голям. Гражданите няма да разберат защо Европейския парламент заема слаба позиция и се подава на съвета девете ми изменения, 90 изменения се водат от основната нишка. комбинирането на комитологията и делегираните актове, комисията, която за да не се занимава единствено комисията с техническите норми, Освен това, Европейския комитет за системен риск трябва да има компетенции не само да оценява риска, а и да координира и да препраща информация между другите компетентни органи. Освен това, подкрепям решенията на органа за решаване на споровете, които трябва а, да внасят необходимата правна сигурност и органа, надзорния орган трябва да решава а, всички спорове съгласно общностно от а, законодателство. Измененият към член 22 искаме да гарантираме по-голяма защита на инвеститорите, което е основното.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 държавите членки да имат данъчна отговорност и да, да не препятстват управлението на спешни изваредни ситуации. всички изменения искат да гарантират по-голяма прозрачност и сигурност. именно за това трябва да се дадат повече правомощия на Комитета за системен риск. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu tinha três tipos de questões. Благодаря, госпожо председател. Три вида въпроси, които искам да задам на докладчиците. Докладчика, който ни представи доклада за инструментите за разрешаване на кризата. Господин Гарсия Маргая. Мисля, че трябва наистина да разшириме колкото се може повече е, сферата на действие да включим всички институции, а не само нези, които е, са застрашени от системен риск. Втори въпрос. По принцип съм готова с цялостната структура, с е, е съдържанието, но някои подробности според мен трябва да бъдат доизпипани. Е, първо, що се отнася до промишлеността. Тя трябва да а, поема и да гарантира собствените си рискове, но фонда. А, Европейския фонд. Какво ще бъде? а, е, каква ще бъде целта на фонда? По какъв начин той ще ограничи системните рискове? Той ще бъде а, е, фонда, е, за превенция или за ам, последващи действия. Дали ще се спасяват от риск или ще се предвиждат и предотвратяват рисковете. А, значи каква ще бъде ролята на фонда? И, и трето. А, при какъв, как, какъв ще бъде законодателния режим за що се отнася до е, системния риск. Е, не, не, не, не, мога, не, мога да си, не мога да си обясня тук нещата, не мога да намеря отговор на е, въпросите, които си задавам. Дали ще има повече хармонизация или по-малко. И а, що се отнася до внасянето на средства а, в а, фонда, е, дали те ще са пряко зависими с а, предизвиканите рискове? А, ще стъпим ли на договор от Базъл? И още нещо, дали както в Испания имаме, например, национален фонд, дали се предвижда създаване на национални фондове? По какъв начин ще се а, използват националните мерки, предпазни мерки и как, каква ще бъдат взаимоотношенията между националните фондове и Европейския а, фонд. Разбирам, че искаме да създадеме една добра а, обща структура, но нека да не се разпростираме и да не да, да, да внимаваме с подробности. We, like many of the groups, have actually tried to take a consistent line. Хм. Трябва да има връзка между трите европейски надзорни органа. И нашите изменения върват в тази посока. Искам а, комисията и съответните докладчици да осигурят връзката на, между различните доклади, защото ще тръгнем в различни посоки, както изглежда. А, колегите коментираха че сега съществуващите органи напълно подкрепят създаването на тези организации. Също се подкрепя идеята за общата правилник, но график за началото на 2011 година е амбициозен. В тези начални стадии трябва да упростим нещата пределно. Има няколко препятствия, с които трябва да се справим. Фонда за възстановяване може би е, има своите предимства, но сам по себе си, ако го решим сега, ще е, забави процеса, защото той е, ще борави с хиляди, милиарди евро, а това не става толкова бързо. Второ, регламентацията. Най-добре това става на местно ниво, през страните членки, защото те имат и опит и, и правомощия. Не е толкова просто да се предадат правомощията за надзор на европейски орган незабавно. Затова подкрепяме идеята, която се изказа тук за еволюция, не революция. Нека създадем тези органи, нека те си преодолеят своите собствени организационни трудности, преди да им дадем по-големи отговорности. срещата на тройката миналата седмица един от колегите се обърна към нас и е, каза, а, сега тук е, съкръщението ЕЦР, което са европейски консерватори и реформатори, придоби нов а, е, смисъл, т.е. Е, свързано с Европейския съвет. А, много трябва да мислим а, какво предлагаме ние, какво иска съвета. Толкова огромни са разликите между нас, че не е ясно как можем да се сближим. Трябва да търсиме все пак една най-обща архитектура за надзора. Първо тя да се създаде и едва след това да им предадем правомощия. Та, имайте предвид, нека да се опитаме да прокараме тези закони още на първо четене. Господин Клуб. Благодаря. Аз не съм докладчик в сянка. Томас Енгъл, Енгъл е. не е тук. Той е докладчик в сянка и е по някои докладите и помоли да споделя с вас някои негови съображения. Нашите изменения целят да, об... да включат гражданското общество в пруденциалния надзор. Смятаме, че трябва да привлечем независими учени, защото това е необходимо. В днешната криза трябва да имаме възможност да действаме бързо като в това трябва да участва и парламента. Ние сме за всички, които подкрепят подобен подход. Ние смятаме, че надзорните ор... че трябва да има контрол и върху самите надзорни органи и върху отношенията им с ЕЦБ те не трябва да бъдат защитени от всякаква критика, предвид полуките от сегашната криза. По отношение на местоположението, седалищата на тези органи, вие знаете нашата позиция. Аз съм съгласен с предложението да се даде на тези органи възможността да забраняват вредни продукти. Напълно съм съгласен с подобен подход. Една най-обикновена забрана на някои финансови продукти трябва да се разглежда като възможна. Ние сме мислили това в нашата група и смятаме, че това трябва да се включи в регламентацията на финансовите пазари. Благодаря ви. Сега се връщаме към докладчиците или поне у нези, които искат да вземат думата. Всъщност всички. Антонин. Благодаря. Благодаря, че ми давате думата. Първи. Всъщност аз нямам кой знае какво да коментирам коментарите на авторите на изменения, но не искам просто да се изкажа като автор на изменение. И аз. В, в това си качество не съм говорил. Имам изменения към три доклада и отивам по-далеч от първоначалното предложение на комисията – Моите изменения се отнасят най-вече към доклада на господин Маргайо, който ме е приятел, който свърши отлична работа. Харесва ми общия тон, но мисля, че можем да... Харесва ми музиката, но можем да подобрим думите. Текстът да стане по-последователен, по-стегнат, така че да ни позволи да водим адекватен, нормален политически диалог с съвета и да бъде добра основа, да, като целите в него да са ясно определени. Финансовата а, трайност, а, да, да, издържливост а, трябва да се запише като цел на, финансови, на надзорните органи. Финансова предвидимост, взаимодействие между финансите и реалната економика, лоялната, честната конкуренция. Всичко това са а, дефиниции, понятия, критерии, включени във всички доклади. Освен това, ние се запитваме какво представлява една европейска система за финансов надзор. Не трябва да подхождаме упростенчески. Тук предвиждаме финансов надзор на големите е, институции, това обаче банкови институции или финансови институции, това не означава, че премахваме националния надзор. Тоест, трябва много добре да балансираме европейски и националния надзор. Според мен, нито една финансова институция не може да бъде извън европейските норми. Така че трябва много ясно да положим основите – Необходимо е всички финансови институции да спазват определени норми. Считам, че системата трябва да бъде хоризонтална и постепенна, прогресивна. Това се казва в моите изменения. Според мен е важно да не направим една система за чисто технически финансов надзор. Банковият надзор предполага прилагане на закона, но и наблюдение на правилата за сигурност и за платежоспособност. Е, и трябва да държим сметка за тези критерии на европейско равнище. Когато говорим за системен и трансграничен риск, ние предлагаме е, определени дефиниции, нещата трябва да са ефикасни и последователни. Последователни, защото първо трябва да видим какво ще представлява този единен регламент. ние трябва да го изготвим, ние, парламента, ние ще определим неговите правомощия и ще определим кое е делегиран акт и кое е от областта на първичното законодателство, кое е изпълнителен акт и така ще изработим единен регламент и след това, разбира се, ще трябва да опишем правомощията на националните надзорни органи, които ще членуват в общия надзорен орган. Разбира се, банковите органи също могат да упражняват пряк надзор но а, нашата задача е да определим много точно правомощията на всички равнища, за да може системата да е стрикна и надежна. И се надявам, че скоро ще решим тези проблеми. Смятам, че надзорните органи трябва да са възможно най-силни, най-независими. Когато говорим пък за технически норми, те са от областта на делегираните актове. Но нормите трябва да са задължителни. Това ще е един отворен процес на консултации. Финансовите институции, независимо от размера, трябва задължително да бъдат привлечени, както и потребителите на банкови услуги – и аз лично смятам, че ще мога да се споразумея с докладчика, с парекия надзор и с фонда, Европейския фонд за финансиране. Аз не съм против идеята за пряк надзор. Пряк, което означава от завиш... пряко зависещ от Европейския съюз. Но искам да ми се каже къде точно ще решим да поставим този пряк надзор? банки, 45 банки, които е, покриват 40% от световните активи. Глобална банка. Ако една глобална банка е, ще упражнява прекия надзор, това трябва да става на многостранна основа. Разбира се, този въпрос не трябва да бъде оставен без решение синедие, защото е, тук говорим за важни неща, за случаите на сериозен системен риск и за дефиницията на различните структури, банкови структури, финансови структури. И затова мисля, че трябва да намерим някаква многостранна основа. Банковите институции, които трябва да бъдат надзиравани, наблюдавани. И накрая фонда за финансова защита. Аз съм съгласен с Елиза Ферера. Рискът е този фонд да се занимава само с някои институции и да няма този хоризонтален е, характер. Съществува Европейски фонд за защита на депозитите. Трябва да видим как той управлява риск и каква е системата на данъчно облагане вътре. Господин Гарсия май мъргая е опитен докладчик, отворен към диалог и съм сигурен, че до датата на гласуване в комисията ще сме намерили отговор на тези въпроси. Аз ще се опитам да отговоря с няколко думи на зададените въпроси. Господин Скина. Той, както и другите консерватори, смятат, че трябва да вървим напред, без обаче да внасяме революционни елементи, т.е. нещата да се променят без да се променят. Имам един приятел, представител на Обединеното кралство, който ми каза, трябва да се чака, да се изчака. И аз го попитах до кога? До следващата криза ли? И ами той каза, да, вероятно да. Сега. А, друг колега каза, че средствата събрани в във фонда ще, ще бъдат много повече. Нека обаче не, не забравиме, че една шеста от загубите бяха загуби в областта на застраховането, а за застрахователните компании бяха отделени наполовина по-малко пари, отколкото за банките. Така че тук имаме системен риск, нали? Нека не, не забравиме ИНЖ или е, ЕГОН. Това са е, банки, които имат и застрахователни дейности и имаше проблеми с ИНГ в Великобритания, която обаче не работеше по английско законодателство и така нататък. Госпожа Вики Форд. Казах, вие казахте, че трябва да следваме препоръките или решенията на съвета. Съв, съвета а, следва комисията. Комисията а, е, е взела като опорна точка доклада Ларозер. Но какво прави съвета? Съвета се опитва да намали правомощията на Европейския орган и иска да, да въведе една предпазна клауза, което можем да наречем британското вето на практика – какво означава това, че държава, която смята, че е, е, е, е, е об... не им, е, не, не е съгласна с е, бюджетните е, мерки, може да не ги прилага да, тази клауза трябва да се преразгледа. А, в момента с, раз, разглеждаме а, Леман, Исландия и АИГ. Колегата казва, че има две решения. Или а, държавата, където се намира седалището, дава допълнителни правомощия на своя регулатор или като се налогат, да речеме, капиталови изисквания за собствени средства и така нататък. Това означава, че, че ням, няма да има а, европейски пазар като цяло. Докато ако имаме един общ европейски надзорен орган, нещата ще могат да се деблокират чрез а, арбитраж, а, е, като има външен арбитраж или европейския а, е, надзорен орган може да има арбитражни функции и тогава той да изпълнява тази, тази, тази функция и да организира арбитража. Има и един друг проблем. Ставаше дума за големите предприятия, големите банки, които не можем да оставим и които, на които трябва да се подпомогне, защото ако те фалират, последиците ще бъдат изваредно тежки за най-различни сектори. Значи, от една страна арбитражите и от друга страна кой ще плаща при в случай на фалит. Кой ще предостави средствата. Ако националните органи е, не могат е, да, да вземат е, мерки, то тогава кой ще ги вземе? Вижте какъв беше случая с Ирландия. Затова трябва да имаме точни европейски критерии за всички, трябва да определиме естеството на риска, не трансграничният характер на риска, а естеството на риска. Господин Санчес, ви споменахте, че в британската преса се каза, че ако правителството беше взело мерки на национално равнище още в самото начало, то можеше да ограничи последиците от кризата. Тоест, в никакъв случай потребителя ламда, граждан, граждани, средния гражданин не трябва да понася последиците от злоупотребите или на, на финансовия сектор. Тоест, Може също така да се помисли евентуално за емит, е, емитиране на дълг. В, за Гърция този бе, бе, бе, вдигнат, е, бе повдигнат този проблем, но твърде късно. Аз лично мисля, че госпожа Люлин говори за когато говори за квалифицирано мнозинство, това е един интересен проблем, който може да бъде обсъден. Аз по принцип смятам, че принципа един човек, един глас е правилния и добрия, правилния принцип, но особено когато става дума за плащане, но може би когато става дума за такива парични потоци, това подобен принцип няма да може да бъде прилаган. Но, разбира се, можем да обсъдим въпрос. Когато, примерно, дадено предприятие или банка каже Европейския орган ми налага санкции, е, аз е, се обръщам към другите е, държави членки и казвам, че няма да приложа мерките. Да, но ако дадена държава членка е, приложи този принцип или този подход, то тогава тя не трябва да има право да гласува за този, в този конкретен случай. Независимост, да, разбира се, трябва да има абсолютна независимост на органа Някои е, аспекти са е, залегнали в е, договора, но мисля, че трябва да се вземат и допълнителни мерки за гарантиране на независимостта. Но е, трябва, разбира се, да, да, да, да чуем различните предложения и наистина да потърсим най-доброто. Да организираме нещо като конкурс за красота на предложенията. Сега. А, колегата каза, че може би трябва да се опитаме да разбереме какво желая съвета, за да можем да предвидиме какви да бъдат, на къде вър, да върват нашите предложения, да се опитаме да постигнем съгласие на първо четоне. Сега, можем ли да поискаме от финансовия сектор да плаща за грешките си? Аз също смятам, че трябва да, да направиме, да правиме амбициозни предложения и след това да се уповаваме на процедурата за помирение. Но просто трябва да се направят предложенията и след това да отидем в Юстос Липсус, да пием кафе с съвета, няма никакви проблеми. Вие а, говорите за амбиции, добре, аз съм, аз съм съгласен, че трябва да има амбиции. Като разбира се, целта е да се избегнат гражданите, да не да а, платат цената а, на а, неправомерните или рисковани действия на банковите институции и на банките въобще. Що се отнася до реализъм? Да, реалисти, трябва да бъдем реалисти. А, в процеса Лампалуси се казваше, че парламента трябва да се откаже от една част от своите правомощия, тъй като процесите са, е, текат прекалено бързо, за да могат е, за да можем е, да бъдем в непрекъснато в крак. И какво стана? Ние казахме добре, но след това се, се опитахме неколкократно да се обърнеме към един а, към комисара, за да речем да се забранат или да има известни предпазни клаузи за дадени деривативни продукти, за дадени деривати, а комисара ни казваше, чакайте се, чакайте сега, не бързайте, господин Клод. Аз съм абсолютно съгласен с делокализирането, с мястото, където трябва да бъдат институциите. Те трябва да бъдат на едно място, да има един а, така общ личен а, състав, общи групи експерти едни групи експерти, които да могат да работят за едните и другите както и за забраната на дадени продукти. Нали? И, скъпи колеги, аз съм е. съгласен да разгледаме и е, взаимоотношенията между Европейския орган и националните органи. На практика ще има делегиране на правомощията, а същевременно ще има и някаква конкуренция. Общия правилник. Общ правилник, да. Там биха могли да залегнат абсолютно всички европейски стандарти. Това е добре. Сега, всички сме съгласни, че трябва да събереме всички стандарти, да но също, същевременно в никакъв случай не можем да имаме 27 отделни е, правила, 18, 18 000 формиляри. Не, аз искам да бъда искам да бъде капризен, но искам да се боря срещу дребните капризчета на този онзи. Uh, Часове наред дискутираме и дори депутатите почват да се уморяват, а представителите на съвета започнаха да напускат един по един. Има и някои, които са още тук, не говоря за тях. Но не знам в какви подробности да коментирам. Знам, че Силви не иска много да говоря. Добре. Госпожа Люлин, тя твърди, че има голяма разлика а, в процедурите за гласуване по отношение на изменение 130 за банковия орган и че ще има голяма разлика между доклада на Питър Скина и, и моя доклад. И доклада на Хозе Мария Магала. От наша гледна точка обаче тази разлика е миниатюрна. Не мисля, че има огромни разминавания, но трябва да обсъдим. Съгласен съм с много от казаното тук. Особено от господин, е, изказването на господин Питела. Не съм го видял в писмен вид, но ми се струва, че е напълно възможно да дискутираме нещата в тази посока. И когато стигнем а, до въпроса за директен надзор на съответните институции, това е в край на кращата нашата цел – Ключовата дискусия в момента според нас е доколко да бъдат взискателни докладите. Това е основният дебат. Освен е, дискусията по подробностите. И е, според мен общата линия, е, без да се впускаме прекалено много в неща, които могат да създадат противоречия и да забавят процеса. Та искам да кажа, че според мен е на този етап не това е ролята на парламента. В момента ролята на парламента е не да търси мнението на банковите органи и на финансовите министерства на страните членки и да се пита дали те ще се съгласат и ако те не се съгласат, това да е проблем за бързото вземане на решение. Не. Според мен решението, което трябва да се получи в края на този процес, трябва да отчете опита от кризата и трябва да е решение на слабостите, които се показаха в тази криза. Има ясни индикации, че е по-добре. Ако имаме индикации, че е по-добре да са на едно ниво органите, нека да е така. Ако има индикации, че трябва да има водещ орган на европейско ниво, нека така да го направим. А, просто властите могат да имат силни отговорности, единствено ако имат и финансова подкрепа. Тук много ясно се цитира това от колегите. To, to Също трябва да се създаде и фонд, за да може да се изведат реалните отговорности на европейско ниво, там където е необходимо. Затова не считам, че ще е толкова просто, просто да кажем, ще подадем един текст, който лесно ще се срещне, ще събере съгласие на първо четене, но парламента да не взима нещата толкова на сериозно. Аз е, лично ще ви изпратя е, е, коментари по всички изменение на другите доклади и ще дискутираме така в дух на сътрудничество. Много изменения има и мисля, че в момента за всички докладчици е важно да работим заедно, поне толкова ефективно, както и до сега, за да мине добре първата, е, първия етап на гласуването тук в комисията. Мисля, че това е първата ни задача. И тук ще получим по-голям консенсус. А не да мислим от сега какъв ще е резултата от преговорите на първо четене. Благодаря, Питър. Much, um, to... Благодаря. Колегите ни характеризираха целият този процес по един не много удачен начин, поне що се отнася от е, гледна точка на страните. Значи текста на комисията плюс разни предложения от парламента. Не е точно така. А, мисля, че не обърнахме внимание на същината. Ние търсиме промяна на финансовите организации. Искаме да издигнем е, нивото на заинтересованите страни да участват там, където трябва да имаме предвид какви са опасностите от времевата мина, като загласяме. Също а, разширяваме ролята на общия консултативен комитет, така че да има по-подходящо равновесие. Има а, много повече общностни елементи в нашите предложения, отколкото текста на съвета. И в края на краищата ние трябва да ставаме зад този текст, защото трябва да си спрязваме и амбициите, и логиката, и реалността. А, сега, не мога, може би не е сега момента да дискутираме в подробности какви формули да търсим, за да намериме пари за този фонд в следващите 6-7 месеца. Но можем да опитаме да постигнем тези неща до 1 януари, да видим, да търсиме политически капитал за успех или за неуспех. Да дискутираме с съвета всичко, което искаме да постигнем. Според мен е, в нашия доклад се съдържа много повече от е, простите основен текст. Значи имаме разногласия по съдържанието тук и там, но все пак трябва да сме на едно мнение на къде да насочваме усилията си. Тоест да не се бием тук за дали 5% от брутния вътрешен продукт ще влезе в фонда, а, както вие говорите, или 55%, както, каквито са капиталите в момента на застрахователите. Те цифри сигурно едната и другата не са верни, но а, капитала, който използва застрахователните дружества, в никакъв случай не са такива, каквито използват банките. И всъщност можем да идем в Германия и да искаме от тях да дадат много повече средства и други страни членки. Та няма смисъл сега да си обясняваме с какви формули да търсиме е, средства, а по-скоро да търсиме дискусии с съвета сега. Не е речено, че те ще бъдат много приятни или че ще спечелим. Но ние имаме сериозни аргументи. А, също така има и проблеми от морален характер. Няма да коментирам в подробности, но все пак а, има смисъл да има този фонд за банките, и нека да оставим на Лиса Ферера да обсъди този а, проблем. Вие сте много симпатичен, господин Гаспия Гарсия Магера, но вашите аргументи не ме убеждават. Силви, моля. Ще бъда <clears throat> изключително кратка. Благодаря на всички, които останаха. <clears throat> Разбира се, ние искаме да стигнем до край колкото може по- бързо, но без да размиваме. И защото това е от изключително важно значение за парламент. Аз не смятам, че съвместното вземане на решение, съвета да определи нещо и парламента да върви към него. Не, ние трябва да вървим в една, в, в, едни към други <clears throat> много а, разпореди бяха деформирани от вътрешната логика на съвета. Аз съм отворена към всякакви предложения за изменения, всичко, което съвета предложи и което е в интерес на общия европейски интерес. В общия интерес на политиката, на която служим, което ще позволи да се получи една ефикасна система. В замяна на това логиката вътре в съвета да се налага националната е, логика, националната визика, мисля, че няма да ни убеди. Е, в момента с Испанското председателство изглежда нещата ще вървят. Много благодаря на всички, които се изказаха, госпожа Люлинг и другите колеги. Ще се опитаме да намерим баланс между централните банки и отварянето. Виждам, че има различни накласи в това отношение, но смятам, че е лесно да се постигне компромис. разбира се, че ще продължим да работим всички заедно. В е, може би има повече нюанси в комисията, но мисля, че ще успеем да постигнем съгласие. Благодаря. Благодаря. Направо ни останаха 15 минути. Е, благодаря. Все пак с това ще приключим заседанието. Ще ви изпратя всичко, което ви обявих в началото на заседанието и с това приключваме.